Добър ден! Приветствам ви на нашето заседание. Комисията по бюджети имате дневния ред. Мисля, че няма желание за изменение на дневния ред. Втора точка. Виждате на какви езици ще работим днес. Освен това искам да ви предупредя, че заседанието от 4 април е преместено на 7 април от 9 до 12. Ще се сменим с Комисията по бюджети и на 7 април ще обсъждаме освобождението от отговорност на бюджета за 2014 година. Сега преминаваме към трета точка. Освобождаване от отговорност Европейския парламент. Господин Пипер е докладчик. Той има думата. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Благодаря. За мен това беше много интересен опит, още преди представянето на доклада, да получа писма, писма, които бяха против съдържанието на доклада, т.е. изразяваха несъгласие с съдържанието на доклада. За това ще трябва сега да обясня някои точки. Най-напред става дума за а, общия бюджет на Европейския парламент. Имаме бюджетни кредити, които са се увеличили с около 0,3% в сравнение с 2013 година. Съсредоточил съм се върху четири главни глави, глави, които също са осветлени от Сметната палата. Вижда се, че в този доклад, че имаме от, е, ниво на грешки от около 0,5%, т.е. няма големи нередности. Има нужда от задълбочаване на одита по заплатите, изплащането на заплатите. На следващо място вътрешният доклад на вътрешния аудитор. Тук също има положително становище. Интересно според мен беше забележката, че трябва да работим повече с партньори, особено с външни партньори, които са в състояние да съпровождат сложните административни структури на парламента и могат да дадат добра оценка на тези структури. Мисля, че тази забележка е много интересна. Хубаво е не, не, не непрекъснато да сменяме съветниците си и партньорите си. На следващо място. Препоръките за освобождаването на 2013 година тук е, се говори за препоръки за економии. Те са до голяма степен осъществени. Има една проблематична образ, а, а, е, има един проблематичен проблематична област, ресторантите и на следващо място друг проблем – асистентите имаме ниво, което на заплащане, което сме постигнали плюс лукс. Тук смятам, че може да има подобрение. Трябва да се а, равним по други парламенти. Тоест, да видим до каква степен имаме нужда от субсидии и имаме нужда от публични поръчки. Сега общото, общото освобождаване от отговорност 2014 година. При вътрешните съседания, економиите тук. Тук говорим за економи от вода. Бюджетния ред приключва в пресиони. Има и други подобни амбиции. Според мен, това не е конструктивно. Ако по този начин влушаваме работната атмосфера, това просто не е продуктивно. Искам тук да, се, да помоля за преосмисляне на тези инициативи. Още нещо. Предстоят по-нататъчни оценки. Очакваме по-нататъчни оценки от нашата научна служба. Това може би ще доведе до това, че ще имаме по-малко възлагания на външни изследвания. Що се отнася на следващо място до офисите на депутатите и изнесените офиси. Как може администрацията да, да делегира отговорности на депутатите все повече и все повече? Искам да помислим върху този въпрос. Аз, например, не мога да оценя дали един практикант действа правилно, когато се е застраховал по един или друг начин и да подпиша редовността на неговите документи. Аз не мога да преценя това и много други подобни неща, които са делегирани към нас като отговорност. Мисля, че това е това не е добре. Би трябвало тази отговорност да се поеме отново от администрацията. На следващо място разходите при предизборната борба на председателя. Тук смятаме, че беше много трудно да се отдели политическата работа на председателя от неговата предизборна борба много трудно беше едно пълноценно отделяне, затова приветстваме многото документи, които получихме. От тях виждаме, че структурата на различните заседания и срещи отговаряха много на политическата линия на социалистите и демократите. И даже при, непосредствено при седмиците преди избора отделянето, разделянето беше трудно. Сега по отношение на командировачните, тук бихме искали да имаме по-точни информации. На следващо място. Темата посещаемост е, групи от посетители в парламента. Тук голям проблем са плащанията в брой. Това е огромен проблем. Трябва да се ориентираме към нови методи. Трябва да въведем колкото се може по-бързо не кешови плащания, защото това е голям риск за нашите сътрудници. Не може да ги товарим с този риск. Не казвам 100% да бъдат премахнати плащанията в брой, но поне да бъдат намалени обхвата на тези плащания, така че хората да не трябва да ходят с хиляди евро в джоба си. На следващо място регистъра за прозрачност. Приветстваме новия регистър, преработения регистър за прозрачност, но смятаме, че може да има още повече прозрачност. Кои депутати са работили при неправителствени организации преди да станат депутати? Дали трябва нещата да са толкова подробни, както се както е, е оказано в доклада, това е друг въпрос. Сега, според мен имаше и грешка при превода в рубриката, където става дума. Затова ние в парламента да, е, да, да опишем кои точно организации и съюзи провеждат своите мероприятия в парламента. Аз смятам, че не трябва да се концентрираме точно върху тези и само върху тези области. Аз съм написал, че трябва да се концентрираме по-скоро върху економическото лобиране. Върху тези неправителствени организации и съюзи би трябвало за тях да опишем кой къде е работил, кой какви мероприятия провежда. Така че, моето предложение е да се концентрираме общо върху съюзи, организации и неправителствени организации. Превода на английски е правилен. Сега, услугите. Мисля, че председателят трябва да погледне по-ясно тази област – е, специално областта на е, оценките, на научните разработки. Е, според мен трябва да заострим вниманието на колегите върху тази служба, научната служба, защото тя може да бъде използвана много повече, по-ефективно. Това също така означава, че трябва да знаем какви хора идват в тази служба, какви са техните квалификации, какви са идеологическите им убеждения. Тук искам да почетая, че за тази нова служба би трябвало да имаме неутрални политически разсветки. разцветки. Е, тоест ние да при подбора да сме неутрални от политическа гледна точка. Повечето колеги не са съгласни с начина по който се оценява тяхната дейност. Ключова дума е ренкинга на депутатите. Дават се главно е, цифри, количествени индикатори и имаме една бюрокрация, създаваме една бюрокрация на цифрите, на, на данните, на суровите данни, което не е разумно. Така че трябва тук да се помисли, кои критерии трябва да се прилагат за резултатността на работата на депутатите. А, аз съм предложил някои неща като критерии за качество, не бива само количествения критерий да се взема предвид. Дума на европейската история. Загрижени сме за това, че строежа се забавя, че откриването се забавя, това означава и повече разходи. Сега не разбирам защо бюджетния ред за, за центъра за посещение е нараснал с 24%. Тук искаме обяснение. И на следващо място наградата Lux Price също се увеличила. Имаме оценка на въздействието. Изискахме по-скоро такава оценка още през за бюджета 2013 година. И искаме тази оценка да се основава и на мнения на депутатите. Бихме искали тя да бъде, това, тази оценка да бъде завършена до 2016 година. Сега генерална дирекция персонал. Наистина, за участието на жените в управлението. Има много какво да се направи. На следващо място намаляването на постовете. То върви с добра скорост. На следващо място инфраструктура и логистика. Тази генерална дирекция. Това, което ще кажа след малко, е, базира на много консултации от моя страна. Има много напредък по отношение на администрацията, по отношение на сградната политика, е, сградите в Люксембург, сградите, които се ремонтират в Брюксел. По отношение на бъдещото развитие, би трябвало бъдещите стратегии да се изработват не само от бюрото, а може би повече депутатите трябва да участват при вземането на решения, тъй като тези решения засягат всички нас. Генерална дирекция преводи, т.е. устни преводи, смятаме, че тук имаме нужда от модернизация. В, момента вървят разговори по този повод. Е, смятам, че ще намерим и тук добри компромиси. На следващо място, Генерална дирекция финанси, финанси е, тук май влязохме, настъпихме едно гнездо на оси. Има загуби, установени загуби. И тук имам предвид общото ръководство. Всичко, което е свързано с общото ръководство, трябва да бъде определено по-ясно. По-ясно трябва да се а, уточнят отговорностите, свързани с пенсионния фонд тук ще говоря с докладчиците в Сянка. И се надявам, че по отношение на отговорностите за управлението на този пенсионен фонд, е, смятам, че ще постигнем компромис с докладчиците в Сянка. По отношение на иновациите и технологическата подкрепа. Тук става дума за оценка в областта на, на комуникациите според изонормите, изостандартите. Загрижени сме по повод на сравнително ниското ниво на мерките за сигурност по отношение специално на тези ISO стандарти. Би трябвало тези системи, IT е, системите да бъдат подлагани непрекъснато, често, редовно на стрес тестове. На следващо място сигурността. Е, Говорили сме за различното ниво на сигурност в Брюксел и Страсбург. Мисля, че няма нужда в момента при открито заседание да говорим за това, но би трябвало да задълбочим темата в бъдеще. Това, е, това са за момента основните точки в моето изложение, в моя доклад. Мисля, че в, основните точки ще намерим обща, широка подкрепа, поне за това ще се подгрижа като докладчик и ще се опитам а, да постигна колкото се може ком, повече компромиси, стъпвайки на предложенията за изменения. Председателката. Да, винаги <clears throat> освобождаването от отговорност на парламента е много интересно. Господин Либарацки е първият оратор. Благодаря. Позволете ми да кажа най-напред, че работех с голямо удоволствие с господин Пипър. Винаги срещите бяха продуктивни и се надявам, че и двамата успяхме да осигурим добро освобождаване от отговорност на парламента. Благодаря на господин Пипер за, тази, за това сътрудничество. Сега конкретно по същество. Най-напред няколко общи забележки. Що се отнася до нивото на грешки? Е, нивото на грешки е много добро. Е, миналата година имахме ниво на грешки от 1%, сега нивото на грешки е 0,5%. Това е много добро развитие, намаляване на нивото грешки с 50%. Така че това е нещо много положително. Точка втора на пета страница. Тук предлагам е, да има друга формулировка. Да говорим по-скоро за определен обхват на подобренията. Ние само до определено ниво може да повлияем на нивото грешки. А това е моето становище. Така че атмосферата е по принцип положителна според мен. Сега точка 12 и 14. Става дума тук за кетеринга, за ресторантите и кафенетата. Тук имаше промени неотдавна в тази област и текстът казва, че би трябвало да работим с нашия партньор, с нашите партньори, да да ангажират своите сътрудници във времето, когато сме в Страсбург. И освен това се говори за по-малки партньори. Тук може да имаме и протести, защото нямаме право да изключваме големи предприятия. И още нещо. Става дума за точките 23, 24, 25 и 26. Става дума за предизборната кампания на председателя на парламента. Нещо, което и господин Пипер засегна, мисля, че трябва да обсъдим е, тази точка. Ето, например, точка 23. Било е много трудно, се казва в текста, да се направи разграничение между дейностите на председателя като председател на парламента и като шпицен кандидат за, за поста. Ако това е трудно, добре, трябва да го приемем. Една дейност може много трудно да се отличи от друга подобна дейност. Добре. Председателят на Европейския парламент трябва да изпълнява своите задължения и аз не смятам, че тази позиция е, е била злоупотребена с него. За 20.24 мисля, че трябва втората част на изречението да бъде премахната. Вие казахте, господин Пипер, самият вие казахте, че информациите от въпросника са достатъчно добри. Защо трябва тогава да искаме допълнителна информация? Няма смисъл от нея. Точка 25. Става дума за допълнителни дейности на председателя. Тук имаме описание за срещите на квесторите, имаме информация за разходите на командировките на господин Шолц. Тези командировъчни са много ниски, всъщност смешно ниски. Това е което сочат информациите на квесторите. Мисля, че това не е голям проблем. И точка 29. Общите разходи. За тях се говори много. В миналия доклад говорихме за това. Говорихме за нуждата от повече прозрачност, но също така е важно да нямаме и допълнителни назначения, допълнителни постове. Господин Пипер е прав тук, когато казва, че имаме че, трябва да, че може да назначим най-много 75 нови поста, да отворим най-много 75 нова, нови поста. Е, тази формулировка може просто да я приемем от стария доклад. Това означава, че това постепенно ще се случи, без обаче да трябва да наймаме нов персонал. На следващо място, групите за посетители. Финансирането тук се промени, нещата се подобряват. Преди имахме 20% е, кешови е, трансфери, процентът намалява. През януари имаше разговори за упростяване на, на, на тези процедури. Имаше предложение на господин Веле под този въпрос. Нямаше обаче крайно решение. Може би през юли нещата ще се променят. Може би трябва тук да направим забележката, че нещата се развиват положително, че бюрото и генералния секретар ще се погрижат да бъдат намалени или, поне, или ограничени плащанията брой. Може да мъкнем също така, че плащанията в брой са рискови плащания. На тази забележка може да вмъкнем. На следващо място, точка 35. Регистъра за прозрачност. Трябва да говорим с господин Пипер по този въпрос. Ние като депутати сме подписали толкова много декларации. Трябва ли да ги променяме или трябва, да, да, трябва ли да правим нови декларации във връзка с този регистър? Става дума наистина за допълнителната тежест, допълнителните отговорности, които трябва да поемат депутатите. Това е наистина голям проблем. По-скоро това трябва, тези отговорности трябва да се поемат обратно от администрацията. Депутатите не са очаровани от факта, че трябва да поемат толкова много отговорност е, толкова много администрация трябва да вършим ние самите, всеки депутат. Всеки депутат е по подразбиране за подозрян от администрацията, че може, би, може да злоупотребява с пари. Това не е хубаво, хубава нагласа, не е никак хубава атмосфера и хубаво чувство. На следващо място, мисля, че господин Пипър много правилно отбеляза, много правилно оцени отделните генерални дирекции и научната служба включително. Бих искал да зная какво е, какво е било положението до момента, как е функционирала службата до момента, колко често депутатите са се свързвали и са ползвали услугите на научната служба. Мисля, че не всички депутати знаят за съществуването на тази служба. На следващо място ранкирането на депутатите и генерална дирекция комуникация. Нещата тук се случват прекалено автоматично, механично даже. Не може да се сравняват и отделните доклади даже. Ето, а, в нашата комисия човек може да има 30 доклада за различните агенции, но те са различни по качество, по качество в сравнение с доклада на господин Пипер. Ето, един, е, доклад, един е, депутат като господин Пипер има, е, един депутат като господин Пипер има само един доклад, а друг е, колега ще има 30 доклада. А, това не е сравнимо. На следващо място. Става дума за доброволния пенсионен фонд и неговото управление. Говоря сега за точка 72. Ако <clears throat> искаме да поръчаме изследване за начина на функциониране на този фонд, вероятно трябва да прекратим изследването след първите две изречения. Може би конюнктурата, може би економическото развитие е било лошо. За това сме имали определени проблеми. Тук трябва да говорим, трябва да задълбочим разсъжденията си под тази точка. Но, без съмнение, че има проблеми тук и те трябва да бъдат отстранени. Сега на следващо място политиката за сигурност. Още преди две години казахме, че сигурността в Европейския парламент е най-високият ни приоритет. Не мога да си представя че може да се случи атентат тук или да има атака. Аз мисля, че администрацията предлага добри решения. Имаме 8 до 10 рискови точки в недвижимостите на парламента. Ако само една от тези точки е уязвима, то цялата система става уязвима. Така че сигурността трябва да си остане наш приоритет. По отношение на политиката за сградния фонд. Имаме право да попитаме защо нещата са толкова скъпи. От друга страна, имаме перспективата за 10-15 години напред, където трябва да планираме нашата политика. И в този времеви хоризонт може да отбележим много економии. И тук говоря за, економии от найми. Мисля, че целта е добра да имаме собствени сгради, а не да живеем под найем. С това приключвам. Искам отново да благодаря на докладчика. Благодаря, госпожа председател, и на вас. Dankeschön. Nächster auf der Rednerliste ist der Kollege Bitte schön. Господин Саварма. Thank you, благодаря, госпожо председател. Искам накратко да изразя своята признателност към докладчика. Казвам го като координатор на групата НП. Аз съм удовлетворен от балансирания подход. Общо взето, аз бих предпочел когато говорим за освобождаване на парламента, да погледнем по-строго по простата причина, че хората следят какво правим. И това е основателно. така че всички биха могли да ни атакуват. Затова ние трябва да бъдем много строги към самите себе си. Имам само три кратки коментара. По параграф 23 до 27 параграф Знае, че това е горещ картоф. И считам, че независимо кой е председател на Европейския парламент и кой е докладчик, от която и да е политическа група, ще трябва много внимателно да следи, например, какво се случва през първите месеци на 2014 година, която беше година на избори. И по-точно това, което искам да кажа е, че ако има нещо, което буди съмнение, и аз съм готов да защитя моята теза, може би ще имаме друг председател по-нататък и те нататък, но ако има някакви въпроси, някакви съмнения, Считам, че е съвсем естествено, а е и наш дълг, да поставим верните въпроси и да получим отговори. Например, точка 24, както каза и господин Либерацки, може би трябва да заличим втората част на този параграф, но ако в отговорите липсва нещо, тогава трябва да направим така, че да изчистим всичко. Ако всичко е наред, няма проблем. Същото се отнася и за 26-та точка. В проекта се казва, във втората половина, че изисква също конкретна информация относно заседанията, които не са изброени в отговора на въпрос 15 от въпросника. И така, нека да се попълне този въпросник, тази част на въпросника и тогава всички ще сме, ще сме доволни. Това исках да кажа по този въпрос. На второ място за плащанията в брой. Невероятно е, че през 2014 говорим за това, имаме проблема и 2016. И на следващо място за превода. Мисля, че тук може да се направи нещо, за да се подобри индивидуалната продуктивност средно. Но това трябва да стане много внимателно, като се организира по-добре работата, например, тъй като преводи, писмените преводи, устните преводи са в основата на това, което правим тук в този парламент и без тях няма да можем да функционираме достатъчно добре. Ето защо трябва да сме много внимателно ни по отношение на стъпките, които ще предприемем в тази сфера. Те колеги, Йова bitteschön. Колеги. Благодаря ви. Аз също искам да благодаря на господин Пипер за това, което е свършил по изготвянето на доклада и за доброто сътрудничество. Искам да се присъединя към бележките, които бяха направени относно това, как е, се е, управляват е, групите посетители, също е и казаното относно службата за научни изследвания на парламента. Имам и някои допълнителни забележки. Ние сме обсъждали тези въпроси многократно и едва ли ще ви изненадат. Поставили сме тези въпроси и на генералния секретар, така че не са ново нещо за вас. На първо място за вътрешните правила – за лицата, които подават сигнали за нередности. След трудности най-сетне беше прият новия регламент и аз приветствам този факт. Радвам се, че вече имаме вътрешни правила за лицата, подаващи сигнали и че те могат да се прилагат. Това е нещо ново. Но има някои слаби страни, които не са изчистени все още свързани с акредитираните парламентарни сътрудници. Те не са достатъчно защитени. Те са напълно изложени на опасности и не са изобщо защитени, що се отнася а, до подаването на сигнали. Друг въпрос, на който искам да се спра, е за възстановяването на правени разходи от депутатите. Многократно сме говорили за местните сътрудници. Има голямо разминаване в бройките между отделните депутати. Необходимо е да има по-строги изисквания но и строгите изисквания не решават изцяло проблема, затова трябва да се работи допълнително по него. Що се отнася до надбавката за общи разходи, точки от 29 до 30, мисля, че не вървим по верния път, когато поставяме под въпрос а, да има строг контрол по всяка точка в фактурите, които се подават. Господин Сарвама, ние трябва да е действително пред гражданите и те трябва да са наясно по какъв начин ние изразходваме публичните средства. За това не е необходимо да се наемат допълнителни служители в парламента. Просто тези операции трябва да са достъпни за гражданите, това ще допринесе за подобряване на доверието към членовете на Европейския парламент. Още една забележка, свързана с опазването на околната среда. Емисиите на CO2, схемата за търговия с емисии. Не знаем дали можем да постигнем всичко, което е посочено. Трябва да следим внимателно развитието в тази област. И освен отпечатъка на депутатите, трябва да се отчитат също и групите посетители и техния отпечатък. И на последно място за равнопоставеността между половете. Ние многократно сме обсъждали въпроса с генералния секретар. Продължаваме да считаме, че на висшите ръководни позиции в парламента има твърде малко жени, въпреки че ситуацията се подобрява. Това трябва да се отбележи. Въпреки всичко е необходимо да се предприемат допълнителни стъпки, тъй като 50% от служителите в парламента са жени, докато много малък е процента на жените, които заемат висши ръководни постове. Тук могат да бъдат подобрени допълнително нещата. Да, наистина. Е, жените трябва да са благодарни, че и този въпрос е, се засяга тук, господин Дион. Благодаря. Искам да благодаря също на господин Пипер. Мисля, че в доклада се съдържат много добри елементи и от името на моята политическа група съм съгласен с изложеното в него. Само няколко забележки бих искал да споделя. Относно комуникационната дейност на Европейския парламент, това е изключително важен въпрос. Говорили сме за ефикасността на комуникационната ни стратегия. Но не разполагаме с задълбочена информация – можем да спестим пари от една страна, от друга страна да подобрим комуникацията, както и да се подава по-ефикасна информация на гражданите. Много неща бяха казали за вебсайта, много енергия беше вложена в подобряването на този сайт, но той е доста сложен за ползване. И дори ако сте депутат, ви е необходимо доста време, за да може да се ориентирате в този сайт. А това е още по-зле за хората, които не са депутати и които искат да ползват нашия вебсайт. Те трябва да имат бърз достъп до информацията, трябва да има една добра а, търсачка, какъвто не е случая в момента. Казаното за наградата Лук също е ясно. Ние многократно сме предлагали да се спре а, връчването на тази награда но това не е взето предвид като препоръка. Тази награда може да е важна за нас, но не се разглежда така от а, обществеността. Парламентариумът е нещо друго. Там а, хората имат а, положителни впечатления Ние предвиждаме обаче доста голямо увеличение на финансовите средства при едва 1% очаквано увеличение на посетителите и това е необичайно, както посочва и докладчика. Ние трябва също да даваме своя принос, както правят всички останали, за намаляване на административните разходи. Ако искаме да сме прозрачни, и контактите, които имаме с лобистите, това да става по начин, който не изисква прекалено много бюрокрация. Има доста формуляри, които трябва да се попълват. Може би трябва да се облегчи административната тежест. Ние сме водили разговори за че носим отговорност за надбавката за общи разходи. Ние искаме да се направи едно проучване на базата на извадка За сега обаче ние нямаме достатъчно информация за това какви констатации са направени на базата на извършените проучвания. Ако дойде външен от дислор и да види, той трябва да а, разгледа и по какъв начин са изразходвани и тези а, средства. Аз бих искал също да се върне сервирането на кафе в заседателните зали, но а, това едва ли може да се посочва в резолюция, която се приема в пленарна зала. Нека да намерим решение. Що се отнася до устните преводачи, аз съм а, чул различни гледни точки а, относно броя на часовете седмично и че това не е правилно изчислено, така че трябва да се намери решение, което да е приемливо и за преводачите. И да не предизвикваме допълнителни притеснения в тази област. Има много неща, които са заложени в доклада за парламента като цяло както и за преразглеждането на правилника. В Либе има доклад за достъпа до документи, които се изготвят от парламента. Аз ще направя предложения за изменения, които да се позовават на този доклад още един последен коментар относно сигурността и безопасността. Сигурността е изключително важен въпрос, но ако искаме да имаме истинска сигурност, тогава ще трябва да приемем по-голямо изолиране от обществото, а ние не искаме това. Затова трябва да сме много предпазливи в тази област, да не стигаме прекалено далече, тъй като ние заемаме публични длъжности. Има съответни рискове и би било много жалко, ако се изолираме цяло от обществеността. Но при сегашния климат, разбира се, трябва да имаме по-строги мерки за сигурност, отколкото в миналото. agradecer al, al ponente, al señor Piper. Госпожа Аяла Сендер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. за това, че ни предостави този проект от доклад, за да можем да видим в каква насока отхвърлят неговите предложения. Доста съм изненадана, че точка 24, всъщност точки от 23 до 26 са точки, по които се иска допълнителна информация. И то еднократно. Това означава, че не е била изискана тази допълнителна информация в, в, в въпросите зададени на генералния секретар. Аз имах въпроси към генералния секретар и му ги зададох. Защо господин Пипър не си е задал въпросите? Имаше и е, цяла поредица въпроси, цяла поредица отговори. Един от въпросите бяха посещенията в Испания, Дания, Люксембург и прочие на председателя на Европейския парламент. Има и други посещения на делегации на НП и на АЛДЕ. А председателят със сигурност не се е срещал само с колеги, е, принадлежащи на неговата политическа група. Той е пътувал и в други страни, така че не мога да разбера от какво се безпокои господин Пипър. Изискали сме допълнителна информация, получили сме допълнителна информация. Ако в доклада си искате допълнителна информация или не сте задали верните въпроси, или не сте а, задали въпроси изобщо, или пък го правите злонамерено. В точка 27, резолюцията от 2012 година, нека да ви припомня, че тази резолюция беше използвана от НП и а, господин Пипер лично, за да нападне председателя по време на неговата кампания. Така че Това е тенденциозно. Тогава председателят беше нападнат да използ... с... чрез използване на позоваване а, е, на тази резолюция. Каква е целта на господин Пипер тук? Да нападне лично господин Шулц? Цялото това разглеждане на посещенията, осъществени от господин Шулц, погледнете посещението му. Той се е срещал с повече представители на а, други политически семейства, отколкото с а, нашето. Така че, ако господин Пипер иска информация, нека да си зададе въпросите там, където те принадлежат, както го направихме и него, ние. А, резолюцията, която бе цитирана от 2012 година, е просто а, маневра в предизборна кампания. Споменаването и тук е срамно. Има и други неща, на които искам да се спра. Господин Пипер спомена обективни мнения, що се отнася до службите за предоставяне на информация. Добре, обаче как ще се гарантира това? Ще се интервюрат хората за тяхната идеология, вярвания и прочи. Не е ли по-добре да има свобода на мнението, свобода на словото? Това е нещо, което ме безпокои. Генералният секретар създава тази нова област на дейност – но на мен ми се струва, че по-скоро той би трябвало да опълномощи парламентарните комисии и техния, техните секретариати, а, които работят по а, основната дейност на Европейския парламент. Мисля, че това предложение а, върви в грешната посока, в крайна сметка. Ние принадлежим на определени политически групи. Институционалната страна е много важна. И така, какво смята господин Пипер? А, не трябва ли да се дадат повече правомощия на комисиите? След това административната страна. През последните години има засилване на администрацията. Нещо, което се пренеблегва обаче е преводаческата професия, самите преводачи, устните преводачи. говорим за това колко време работят те в кабина, само че трябва да се взема предвид и времето, през което подготвят заседанията си и останалите задачи, които вършат. След това, сградите. Парламента или найема сгради, или има някакъв вид споразумение за реципрочност. Когато има помещения в национални парламенти, ние плащаме найем. Тогава, ако национални парламенти са представени тук, те какво правят? Плащат ли? И още нещо. А, а, искам повече информация за случващото се плодите от онзи ден. Благодаря. Аз също имам въпрос. Мога да кажа, по принцип докладът можеше да бъде и по-лош. Мисля, че докладът е добър. Е, госпожа Аяла Зендер говори за председателя на парламента за неговата двойствена роля. Имаше е, гласуване в пленарна зала миналата година, парламентът всъщност много, беше много ясен и помоли за съответната прозрачност, така че това е легитимна молба. Още няколко неща искам да засегна. Е, първото, Става дума за правилника за вътрешния ред от 2014 година. Имахме работна седмица от 40 часа. По това се споразумяхме. Е, когато говорим в този контекст за 5% намаление на персонала, е, то тези две неща трябва да бъдат съпоставени и да има баланс. На следващо място, е, политическите партия, партии. Има неравнопоставеност тук, не, неясни неща има, когато става дума за персонала за политическите партии. Е, има дългосрочни договори за Страсбург. Там това са сумати хора, които са назначени, назначени всъщност в ущърп на данокоплаците. И на следващо място пенсионният фонд. Тук трябва да искаме една правна, правен анализ до каква степен услугите тук на пенсионния фонд могат да бъдат променени, защото се предвижда, че от 2020 година пенсионният фонд няма да е ликвиден. Пенсионният фонд не реагира на тази заплаха, той се държи като че ли заплахата изобщо не съществува. Трябва да се види до каква степен а, услугите от този фонд могат да бъдат намалени или ограничени. Имаме нужда от правна експертиза тук. Още миналата година се застъпихме за това особено що се отнася до услугите до бъдещи членове. Имаме решение на Европейския съд, така че тук става дума за един гигантски дефицит и трябва веднага да реагираме. При следващата многогодишна финансова рамка трябва да помислим за този дефицит. Е, специални е, разпоредби трябва да има за италианците и французите. Там има специални национални разпоредби за тези стари случаи трябва да предвидим поне половин милиард евро. Това са около хиляда бенефициенти. Така че трябва много да знаем, как, много ясно да знаем какво ни чака, какво ни предстои и трябва да се погрижим за тези хора. Така че тук за пенсионния фонд трябва да, да продължим да искаме допълнителни, а, допълнителна информация и трябва да вземем решение за, един, за едно минимално ниво на действие. Господин Штеховски помоли за думата. Yeah. For the translation, I didn't understood how much uh, we need for what. Що се отнася до превода, не разбрах точно колко средства ни е, трябват. Става дума за пенсиите, за доброволния пенсионен, фонд, плюс е, Италия и Франция половин милиард половин милиард. Имате а, е, пред себе си цифрите. Да, и вие ги имате. Еми от 10 години обсъждаме на е, темата. Господин Zdechovský. Předsedající, já bych chtěl nejdříve poděkovat е, kolegovi Píprovi za tuto zprávu. Osobně mu uděluji 100. Благодаря. Аз лично им давам 100 точки за ранкинга на депутатите. 100 имагинарни, имагинерни точки от мен има за този доклад. За съжаление, те няма да бъдат отразени в истинския ранкинг. И така, по същество. Сега, за Страсбург. Защо сградата на парламента не се използва от други институции, във времето, когато там няма парламентарни сесии в Страсбург. Би било, след като не може да имаме едно седалище, то друго, другото седалище трябва да се използва във времето, когато не сме там, за други цели. Това трябва ясно да се посочи в е, доклада. Надявам се, господин Пипър, да отрази това в своя доклад. На второ място пенсионният фонд. Госпожа председателката много ясно говори за това. Господин Сарвама, ние трябва да сме органът, който е най-прозрачен. Този фонд не може да се провали пред очите ни да изпадне в неликвидност, с други думи. До края на тази година трябва да направим всичко възможно да решим проблема. Трябва да се намалят услугите, може би, или пък трябва да помислим за реформа на този фонд, който, който се проваля пред очите ни. Изплащането на парите за посетители. Това е следващата ми тема. Не знам защо отдавна не се е преминало на безкасово плащане. До от 2017 година това трябва във всички случаи да се случи. Това е административна дейност и от тази гледна точка това е повишаване на контрола и на прозрачността. Благодаря на господин Пипер още веднъж. Предложенията са много и много добри. Докладът е много висококачествен. Благодаря. Der Berichterstatter zum Abschluss, bitte. Докладчикът има думата заключение. Благодаря. Благодаря за стоте точки, Томаш. Не зная кога в живота си ще ги използвам, но по принцип а, изказванията на колегите, на гласата е много положителна. Много благодаря за това. Сега ще се спра на някой от точките. Председателката каза, <clears throat> че доклада можеше и да е по-лош, така че това е една огромна похвала от, от госпожа Гресле. Съгласен съм. Когато госпожа Зендер, Алая Зендер, е, говори, аз, съм, аз изпадам винаги във възхита ако ме обвиняват в е, е, теории на конспирацията, е, аз просто замлъквам. Гова не разбирам в каква предизборна кампания се намира в момента господин Шулц. Ние говорим за определени неща, които са се случили в миналото и които не са осветлени достатъчно. Не всички въпроси бяха отговор... не, не на всички въпроси бе отговорено достатъчно. Добре. Има някои полети, за кои, по които имаме въпроси. Е, вярно е, нещата не са драматични. Е, като теглим чертата, е, имаме добри аргументи за повечето от пътуванията, но искаме просто да имаме повече информация и съм сигурен, че може да се споразумеем по един разумен доклад. Никой не организира конспирации тук и никой не, не изпада в е, такива теории. В това мога да ви уверя, колеги. Сега по някои конкретни неща. Е, външна оценка на пенсионния фонд. Това беше съвсем ясно казано в доклада и в миналия доклад това също беше съвсем експлицитно казано. Бяха упоменати грешки, бяха упоменати предложения за промяна, за предотвратяване на грешките. Така че една такава оценка искаме да се проведе незабавно и смятам, че следващите месеци ще имаме повече информация за частния пенсионен фонд. Това е просто наше задължение да не продължат нещата да се развиват още 6 години безстопанствено. <clears throat> Защото през 2020 и 2021 година ще се събудим много, а, от много страшен сън. Въпросите стават все по-конкретни и нещата, отговорите стават все по-конкретни. Това е за момента. Радвам се още от сега на бъдещето ни заседание на докладчиците в Сянка. Благодаря. Благодаря, казва председателката. С това приключваме тази точка. Продължаваме с следващата. А именно това е Специалния доклад на Сметната палата, докладите, последващите доклади на Сметната палата към специалните доклади. Приветствам господин Картив, той е компетентният член от Сметната палата. Аз съм докладчица по, този, по тази точка. Давам веднага думата на господин Картив. Господин Картив. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на председателката госпожа Гресли, както и на членовете на Комисията по бюджетен контрол за това, че ме поканиха да представя този специален доклад. Сметната палата публикува 25 специални доклада годишно, по някой път по-малко, по някой път по-близо до 25. Има 46 препоръки, насочени към работата на комисията, след което проследяваме тяхното прилагане. От 2012 година следим приложението по консолидиран метод или чрез специални доклади или чрез отделни раздели в годишния доклад. Тази година бяха взети 8 доклада с 44 препоръки за анализ. Препоръки публикувани между 2009 и 2012 година. Що се отнася до тези препоръки, 89% от тях са последвани от съответни действия за приложение, решили проблема напълно или отчасти. самият факт, че се дискутират тези доклади в парламента, има своето въздействие. Има доклади, свързани с управлението на средствата от комисията, включително що се и отнася до области като контрол на държавната помощ и външни действия. Комисията е подобрила значително множество процедури е, във връзка с нашите препоръки по задоволителен начин, макар че в някои държави членки все още има някои предизвикателства. В доклада се включват и препоръките за работа на комисията по а, проследяването на предложенията. А, има някакво одобрение във връзка с а, по-добрата верига на мерки за проследяване препоръчва се също периодично да се преразглежда постигнатото по всяка една от препоръките. Смятаме, че комисията трябва да а, анализира и мерките, приложени от държавите членки, свързани с нашите препоръки. Ние също възнамеряваме да го направим в контекста на годишния доклад за 2015 година. Много внимателно е, и с благодарност прочетохме работния документ. Съгласни сме с неговите твърдения. Може да се интерпретира е, е, документа сякаш твърди, че а, е, а, е, винаги има съгласие между Сметната палата и комисията по препоръките. Има а, е, обаче въпроси, по които има някои спорове и в тези ситуации много внимателно изслушваме позицията на комисията. Тази седмица ще направим, ще пуснем проучване към държавите членки, за да оценим до каква степен техните органи са информирани за препоръките на Сметната палата и какво се прави за приложението на тези препоръки. Благодаря много, госпожа председател а, за това, че прочетохте нашия доклад и а, че изслушахте изказването от името на Сметната палата. Благодаря, господин Кардев. Много интересен доклад. Много е хубаво да човек да а, има предвид какво се е случило преди, преди да предлага нови мерки. Ще чуем и становището на комисията. Аз съм докладчица по този работен документ и искам да се спре на някои от следните неща. Когато погледнем освобождаването от отговорност, когато говорим по този въпрос с комисията, чуваме е, винаги аргументи, че нещата се взимат на сериозно. Аз е, до момента винаги съм вярвала, че нещата се взимат на сериозно. И бях много натъжена, когато прочетох в доклада, че IT-системата е получила 24 препоръки и само от 11 от тях са били е, приети. Тоест има доста голямо, е, големи проблеми с тази система. Е, когато Сметната палата отправя предложения и, към, и препоръки към държавите членки, те също не винаги се изпълняват. Няма индикатори, няма доклади за това до каква степен препоръките действително ефективно се прилагат. Трябва да, при, при, при, да призная сама, че няма такъв инструмент. Аз до момента винаги съм вярвала. Явно човек на нищо не бива да вярва. Трябва да има доказателства. Е, жалко е, защото аз толкова рядко вярвам на определени неща, без да имам доказателства. Сега, има, говори се за 26 предлож... препоръки, които отчасти са приложени, кои, кои, които препоръки обаче се смятат от комисията за напълно приложени. Според мен, тук има проблеми с отчитането, с системата на отчитане. Така че аз бих запитала комисията какво сте предприели от системна гледна точка, за да подобрите ситуацията тук. Защо 6 от 44 препоръки не са били изобщо оценени? Не са били изобщо приложени, не са били последвани. Освен това, е, с Сметната палата иска хармонизация на оценъчните категории и развиване на системите за контрол. Какви са плановете от страна на комисията? Това ме интересува. Освен това, а, си, е, въпрос към Сметната палата. Защо не прави тя последващ контрол? Смята ли Сметната палата, че това ще отечни неговата система? Защо предоставя последващия контрол на аудитирания орган? И така, госпожа Яла Зентър иска думата. Си, е, Благодаря много. Благодаря за направеното изложение. Господин Карди, благодаря за вашия отчет. Аз също бих искала да разбера какво точно става. Дали това е цяло автоматизирана система или не. Сигурно всичко става по интернет, както повечето неща в наше време. Но обикновено се въвеждат данни и там е възможно да настъпят грешки. Възможно е да има и друг начин да се следи по-добре какви последващи мерки са предприяти. Относно точка 4. От палатата посочвате, че има спорни процедури, което е неразривна част от аудиторския процес. Ние имахме проблеми в миналото, свързани с сроковете. Не зная дали сме ви помогнали или не. В миналото процедурата беше през летния период и това пораждаше някои практически проблеми. Беше по-трудно да се управлява цялата процедура и системата. Говорим също и за тази спортна процедура и ние трябва да имаме по-голяма яснота. Действително, това е неразривна част от аудитирането. Но не бих искал да казваме, че ние искаме да имаме процедура, която е една спорна основа. И затова искам да разбера какво точно се има предвид в четвърти параграф. Какво е становището на Сметната палата? Господин Мъгеле от Генерална дирекция Селско стопанство. Надявам се той да отговори от името на цялата комисия. Благодаря. Както казахте в изказването си, по освобождаването на Европейския парламент по изпълнението на бюджета, ние считаме също, че и този доклад може да бъде много по-лош. Но като цяло това е доклад, който е относително положителен и аз Оставам с впечатлението, че това е така и отказаното от господин Кардив над 80% от препоръките са изпълнени изцяло или частично, което е добро постижение. Когато има несъгласие между комисията и палатата по изпълнението, трябва да кажа, че има някои различия, що се отнася до това какво може да се счита за изцяло или частично изпълнено. Както виждате, комисията е приела всички препоръки, направени от Сметната палата в специалния доклад, включително а, това, което споменахте току-що за системата а, РАД за препоръки, действия, освобождаване от отговорност. Комисията постигна доста напредък през последните месеци и години но никой не е съвършен, винаги има възможност за допълнително подобряване, за да може и тази система изцяло да отразява текущото състояние на препоръките. Системата е доста сложна, тя трябва а, да бъде захранвана от всички генерални директори от комисията и се ръководи от Генерална дирекция по бюджети. И също се търсят решения там, където има спорове относно препоръка между комисията и сметната палата. Ние гледаме на всичко това много сериозно. Аз го казвам от името на службите на комисията. Ние действително гледаме много сериозно на тези въпроси. Считаме, че специалните доклади са много важен инструмент, за да преразглеждаме системите ни, политиките ни, и мерките, които се предприемат. Освен това, беше създадена работна група с участието на комисията и представители на Сметната палата. Читаме, че тази работна група и в бъдеще може да бъде полезен инструмент за обсъждане на въпроси с палатата и за разрешаване на спорове за отговор на въпроси, които не са получили достатъчно добър отговор към момента. Искам да спра до тук за сега, ако имате допълнителни въпроси. Аз съм представител на комисията, но тук имаме също и представители на различните, които могат да отговорят на по-конкретни въпроси, които са отразени в специалния доклад, който обсъждаме сега. Или вие не виждате, или аз, казва председателката. От 44 препоръки, 3 не можаха да бъдат оценени, 3 не бяха приложени, 16% са били, 60% извинявайте, са били е, приложени. Добре, това е добре, но 29 препоръки са били до някъде, до някъде приложени. А вие събрахте 60% с 20% и казвате 80% са приложени. А, не съм съгласна. Явно тук има някакви системни е, недостатъци. Има противоречия между това, което смята Сметната палата и резултатите от комисията колко надежна е цялостната система, колко надежни са статистиките, които представяте. Ако може да кажете няколко думи по този повод, благодаря ви предварително. Yeah, благодаря. Аз не мога да противореча наказаното от Сметната палата в специалния доклад, иначе няма да можем да постигнем съгласие по препоръките. Ние много, много внимателно ще се запознаем с тези функционалности, ако мога така да се изразя, и ще положим усилия за подобряване на вътрешният поток на информация между генералните дирекции и централизираните служби при управлението на системата РАД. Но трябва да отражавам, да имаме предвид реалностите в тази информационна система, какво точно се прави по места, по отношение на тези 44 препоръки, включени в специалните доклади, които се разискват. Може би системата не е съвършена, но като цяло можем да кажем, че изпълнението на препоръките на палатата са на доста напреднал етап. 60, 29, 89 са почти цяло или частично изпълнени. Това е впечатляващ резултат, който показва, че Европейската комисия гледа много сериозно на препоръките и последващи действия по тях, по които е постигнала съгласие, разбира се. Благодаря, господин Кардеш. Аз считам, че не считаме, че комисията не си гледа работата добре или че не гледа сериозно на това. Системата е в развитие. Тя се използва най-често в контекста на освобождаването от отговорност, както и за проследяване на изпълнението на препоръките на Сметната палата. Какво може да се усъвършенства? Казваме го в доклада, според мен. Имаме въпрос с това, което се въвежда в системата, да бъде от нужното качество, за да получим и качествен резултат. Документи, които описват какво е направено, за да се изпълнят съответни препоръки и това трябва по-добре да се отразява в системата РАД. Трябва да има по-добро съотношение между използваните категории в системата, за да може да се следи нивото на изпълнение на препоръките. Има съвместна работна група, така че нито Европейската комисия, нито Сметната палата пренебрегват своите отговорности в това отношение. Ние знаем какво трябва да бъде подобрено. Там, където палатата може да помогне, ние го правим. Комисията е приела доста от препоръките ни, които ще бъдат също въведени в системата РАД на някакъв етап. Ние не твърдим, че системата е безнадежна и че трябва да се премахне, а считаме, че това е система, която може да се подобре, за да получаваме по-добра информация, информация, от която се нуждае Европейската сметна палата, както и вие тук в Европейския парламент. Защо не правите собствен последващ контрол? Е, извинете, не ви чух въпроса. Аз и преди попитах, защо Сметната палата не предвижда собствена система на последващ контрол. Well, would... Това ще означава да поемем сами управлението на последващите действия. Ние имаме системи за проследяване на допълнителните действия чрез тази годишна процедура. Също следим отделни политики, бюджетни сфери, като извършваме допълнителен одит по конкретни въпроси, където е станало ясно, че има по-висок риск при оценката на риска. Ние също следим това, което прави комисията. Аудиторските стандарти изискват от нас да предприемаме такива мерки. Там, където има възможност за подобрение, ние ще го направим. Работната група, която споменах, също разработва допълнителна база данни. Не обещавам, че тя ще е готова до края на годината, по-скоро за следващата година може да се предвиди. Е- Интересно. А може ли да ни кажете кога предвиждате да се случи това? мога да дам думата на експерта, който може би по-ясно ще каже господин Суини. Благодаря, господин председател. Базата данни, която създавам, ще съдържа всички наши препоръки от одита, всички действия, предприяти от Европейската комисия, що се отнася до тяхното проследяване. Ние искаме да използваме базата данни за анализ на това, какви действия са предприяти през определен период от време, за да можем да видим какъв е ефекта от специалните доклади на Сметната палата върху финансовото управление на бюджета. Чудесно. Радваме се за това. С интересно го с интерес очакваме какво ще се случи. Иска ли, искат ли колегите от комисията да кажат още нещо, да уточнят може би нещо? Не, никой, никой нищо не иска да каже. Това е, може би, може би, колега. Благодаря. Ако имате конкретни въпроси по препоръките, за които става дума тук, там където палатата твърди, че са частично изпълнени, ние твърдим, че са им изцяло изпълнени. Тук можем да отговорим, но общо, що се отнася до РАТА и как сме реагирали на препоръките на Сметната палата, мисля, че нашата позиция е ясна. Ние приемаме тези препоръки и работим по тях в сроковете, които са определени. Благодаря. Е, ще намерим време да се занимаваме с тази система. Благодаря ви. Благодаря. И с това приключваме тази точка. Преминаваме към следващата точка. Извинявайте, Мартина. Мартина искаше думата. Аз искам съвсем бързо да кажа. Аз а, харесвам тези препоръки а, и ще предвидим в а, освобождаването от отговорност да се отразят тези препоръки. Благодаря. И така, преминаваме към следващата точка. Това е проектостановището за международните счетоводни, стандарти и финансовото отчитане. Докладчикът, Докладчикът е Чернецки, господин Чернецки, той получава думата веднага. Благодаря, госпожо председател. Е, трябва да започнем със следното. Основната цел на прилагането на международните счетоводни стандарти – МСС са, е хармонизирането на финансовите отчети на компаниите. Целта е да се укрепи сравняемостта, прозрачността на финансовата информация. Трябва да кажа. Тези стандарти са много сложни и трябва да се провери много внимателно как функционират те с една оценка на въздействието. Групата ЕФРАК изпълнява тук голяма роля, много важна роля. Това е консултативна група за финансовата отчетност. И в рамките на тази група се водят именно разговори за ефективността на счетоводните стандарти. На следващо място, е, важни са полките, които са извадени а, до момента от работата на Фундацията за международни стандарти за финансово отчитане. Необходими са репери, които трябва да се зададат, а, репери, които да се използват в публичния сектор за счетоводните стандарти. искаме да преминем към една система на общо приети счетоводни стандарти. Това ще увеличи сравнемостта, прозрачността на публичните сметки в държавите членки и ще увеличи качеството на финансовото отчитане в държавите членки. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Това е една доста е, такава скучно звучаща тема, но за нас тя е много важна, защото е, се занимаваме с счетоводни стандарти и като е, Комисия по контрол на бюджет, по бюджета при посещението си в Хамбург е, видяхме много, много, е, видяхме колко е важна темата и колко задълбочени са дебатите по нея. Госпожа Аяла Сентар. Eh, eh, digamos la, las propuestas eh, y sobre todo mm, coincido con usted en la Що се отнася до предложенията, напълно съм съгласна с вас за това, че има значение да се обсъди всичко това на европейско равнище. Трябва да преминем към система, която да залага на общо приемливи стандарти и за това проведохме и семинар. И стана ясно, че съвсем не е лесно преминаването към една такава система. В крайна сметка има и определени разходи, що се отнася до администрациите, които се опитват да модернизират начина си на работа. Говорихме за случващото се във Франция, например. Разговаряхме с представители и от Хамбург, така че има и други държави членки. Също времено имаме нужда от такава система. От друга страна, трябва и да имаме яснота за графика. Трябва да е ясно какъв е и капацитетът, какви са разходите и да може всичко това да се представи пред обществеността като информация. Трябва ни обща система, основана на прияти от всички стандарти, за да видим как може да се подобрят нещата трябва също така да имаме и начин да изчислим какви ще са ползите от всичко това. И целта е да включим всички възможни подобрения и да приложим това да видим какви са и международните рамки, какво се прилага е, в крайна сметка е, в световен план. Европейските стандарти трябва да са свързани с световните, не трябва да си противоречат. Трябва да вземем предвид добрата практика, т.е начина по който тези добри практики могат да се приложат държавите членки. Господин Новаков има думата. Благодаря, госпожа председател. Да, действително, международните счетоводни стандарти са много важни, особено за малките и средни предприятия. Европейския съюз има програми за трансгранично сътрудничество. Същевременно, Тяхната цел е да засили на потенциала за работа и на бизнеса, и на местните власти е, в териториите около границите. А пък, е, въпреки това, не правим достатъчно, за да се упростят условията за бизнеса там. Е, за съжаление, обаче, не правим същото за счетоводните стандарти. Е, ето, имаме обща счетоводна политика, е, извинете, обща сълскостопанска политика. Добре, е, отлично, дайте тогава да имаме и общи стандарти в някои области, включително и в областта на счетоводното отчитане. Много по-лесно би било, ако има общи стандарти и за отчетност на фирмите, за данъчни измами и злопотреби и прочи, и прочи. Какви са основните проблеми в момента? Ами, международните стандарти за финансово отчитане не са, прило... не са въведени все още, всъщност. Въведени са на 0%. Доста се осложняват нещата, това затруднява и малките и средни предприятия, които се сблъскват с различни бюрократични изисквания. За това подчертавам следното. Аз съм за да се запази контролът, да има по-строги правила за финансовото отчитане на големите фирми, онези, които се котират на борсата, но що се отнася до малките фирми, семейните фирми, дайте да се въведат ни а, общи стандарти и да се опрости работата им с европейските средства. И така, моето предложение в момента е следното да насърчим държавите членки да създадат възможно най-общи стандартни процедури за работа с публични средства. Да има стандартни процедури за обществени поръчки и за счетоводно отчитане. Благодаря. Благодаря господин Каронидис от Евростат. Господин се имате думата. Thank you, uh, very much in, uh, indeed. Благодаря. Like to uh, stress here is that uh, you know that the Commission Що се отнася до доверието в обществените финанси. Комисията се занимава с този въпрос и с финансовата криза е, стана ясно и комисията го подчертава, че има нужда от реформи, особено що се отнася до финансовото отчитане. И такива реформи биха били много полезни не само за капиталовите пазари, но и за завършването на единния вътрешен пазар. Освен това, те ще са полезни и за общото управление на публичните средства навсякъде в Европейския съюз. От 2011 година, като част от е, пакета от 6 законодателни мерки е, в реакция на финансовата криза, работим по проект за хармонизиране на стандартите за финансово отчитане в Европейския съюз. Смятаме, че това би било много полезно за публичните финанси, би било довело и до увеличение на доверието в публичните финанси и до увеличение на прозрачността навсякъде в публичния сектор в Европейския съюз, нещо, което е от полза за европейските граждани. И нещо, което би довело и до нови възможности за публичен контрол на начина по който се управляват публичните средства. През 2013 година Европейската комисия излезе с доклад, а парламентът и съвета, след като проучиха целесообразността на международните стандарти е, за счетоводство за е, приложение в Европейския съюз, И що се отнася до е, целесъобразността, има определени въпроси, свързани с техническите е, характеристики е, и е, управлението. Е, работи се по различни счетоводни стандарти, е, включително и такива за счетоводно отчитане в публичния отрасъл ИПССПИ е, много е, съзнателно отговаря на зададените въпроси и е, се работи по общо европейско тълкуване на стандартите за отчетност в публичния отрасъл. И така работим по стандарти за публичния отрасъл, използваме стандартите ИПСОС като референтни и освен това, Ипсус Б винаги има за цел, както може би знаете, да е, следи внимателно и международните стандарти за финансова отчетност, които се прилагат в частния сектор, за да се въведе възможно най-добро съответствие между тези в частния и тези в държавния или публичния сектор. И така ще има а, възможно най-добро съответствие между международните стандарти за финансова честност, международните стандарти за отчитане в а, обществения сектор и бъдещите европейски стандарти за финансова отчетност. Освен това, и европейската система ще се отрази на бъдещите международни финансови стандарти. Това е по доклад от 2011 година, развитието след него и е, е, само две изречения за сегашното състояние на нещата. Би било добре държавите членки да получат определен срок за работа в, е, по стандартите за отчитане в е, на обществения сектор, публичния сектор. Е, а, срок до 2020 година евентуално, а, когато се очаква първото предложение на комисията за тези европейски стандарти за отчитане в обществения, в публичния сектор. Това е в общи линии състоянието на нещата по настояще. Ja, vielen Dank. Gibt es, gibt es von Ihnen Präzisierungen? Would you, would you like to, to make additional Искате ли да направите допълнителни коментари? Не. Искам да ви попитаме. От 2015 година очакваме предложение на комисията по ИПСАС. Докъде сте стигнали? Uh, Както казах, от доклада на комисията през 2013 година работим по този проект. Разработили сме различни идеи за евентуалното предложение на такива стандарти в Европейския съюз. Освен това, вземайки предвид и политическите приоритети на новата Европейска комисия, преработихме подхода си и го насочихме към хармонизиране на стандартите на отчетност в публичния сектор в Европа. Разделихме проекта на две фази. Първата фаза е основно насочена към подобряване на финансовата прозрачност, т.е. да се насърчат държавите членки да работят по приложение на международните стандарти за отчитане в публичния отрасъл по определени проекти, преди да се разработят конкретните проекти, предложения за 2020 година и след това да се премине към следващата фаза на проекта и да се приложат тези общи тълкования на международните стандарти за финансово отчитане на публични проекти в Европейския съюз. Специално за Германия се смята, че ще има нужда от административни разходи от 2 милиарда евро. Може ли да се преосмисли това? Може да има някои други, може да има някои области, в които може да има просто адаптиране на стандартите. Не трябва да купуваме директно Мерцедес. Може да се задоволим просто с една нормална кола. Искам преди да се публикува предложението, да зная на къде се върви в тази посока. Тоест, моят въпрос е на фона на това, което знам за счетоводните системи, моят въпрос е, имаме ли нужда от една такава коренна промяна, коренна реформа, за да имаме един е, добър резултат? Не може ли същия резултат да се постигне с по-малко усилия? И на следващо място, когато в Германия ме питат защо трябва да се направи това, аз винаги казвам, да, липсва хармонизация в статистиката. Отново въпросът ми е, какво точно очаквате от тези предложения? Не може ли по-лесно, по-просто да се постигне хармонизацията? Благодаря. Okay, as a matter of first of all, I would like to say... Нека първо да кажа, че сме отворени към всякакви предложения, които могат да доведат до финансова прозрачност и сравнимост на отчитането в публичния сектор в Европа. И във вътрешен план и в сътрудничество с експерти от държавите членки е, обсъждаме темата и обсъждаме всичките страни. От друга страна, въпросът е какво наистина ни трябва. В доклада на Европейската комисия нещата са формулирани така, не, че не става дума само за статистика. Системата за финансово отчитане и системата за статистическо отчитане използват обща база а, от първични а, данни, които са финансови и фискални. По-настоящем в европейските държави, в европейските държави те са, тези методи за отчитане са твърде различни и много често не са сравними едни с други. Това въжи и за статистическото отчитане, и за финансовото отчитане. И нашата идея е и от политическа гледна точка, гледна точка на мерките в областта на съответните политики на Европейския съюз, че е необходимо Европейския съюз да има ясни стандарти за отчитане и в двете области, за да може да се постигне и последователност, и сравнимост – а нещо, което тръгва от първичните данни, всъщност от първичните финансови и фискални данни, които влизат в различните системи за отчитане. Нашата цел е да постигнем пълна прозрачност и за финансовата позиция, и за финансовите резултати на обществения отрасъл, нещо, което означава работа на ниво а, национално управление, регионално и местно управление, защото в крайна сметка там се изразходват основно публичните средства. Целта ни е да се достигне ситуация на пълна прозрачност и сравнимост на финансовите отчети и това е единствения начин да се гарантира достатъчно а, добра информация за начина по който се хачат средствата на данокоплаците. И така трябва да се договорим а, по един определен набор финансови при, а, принципи за отчетност, а, които в последствие да се приложат за постигане на тази прозрачност на практика. А, да, разбира се, това ще струва определена сума а, и усилия. на, за да се въведе навсякъде в Европейския съюз, това ще струва нещо, всъщност ще струва доста. Доклада на комисията е от 2013 година също споменава това. И комисията пое отговорност е, да изготви проучване е, за евентуални разчети за тези бъдещи разходи, но тъй като по-настоящем нямаме програмите в държавите членки, единствено можем да кажем какви ще са нещата а, при най-добрия сценарий и при най-лошия сценарий. Само ако имаме конкретни е, данни от всички държави членки и конкретните планове за приложение във всяка една държава членка, ще можем да направим разчети за конкретните очаквани разходи. Тъй иначе от 2013 година не са много неща се вършат в Европейския съюз по отношение на финансовото отчитане в публичните финанси – включително и въвеждането на стандартите, международните стандарти за финансово отчитане. Що се отнася до отчитането на, местно, на ниво местно управление – комисията още самото начало заяви, че възнамерява да приеме възможно най-опростен набор стандарти за отчитане ем, от страна на публични органи и дружества, които, при които рискът от измами е много малък. Благодаря. Колегата Чернецки има думата. Не, не желая. Добре. Крайният срок за изменения. Това е 11 март. Ще гласуваме на 7 април. Благодаря. С това приключваме тази точка от дневния ред. Und äh, jetzt bräuchten wir eigentlich die Ines. Du? Ja, gut, perfekt. Also, der Tagesordnungspunkt 6. Преминаваме към точка 6. Оценка на стратегията за младеща. Терек Вон е докладчик, но господин Гайер ще го замести. Благодаря. Е, колегата Вон не е тук. За съжаление, за това той ме помоли аз да кажа няколко неща по тази точка. Е, какъв е, каква е предисторията на е, тази инициатива? Това е младежката инициатива, която обаче, чието бъдеще е доста неясно, доста несигурно. Водихме дискусия. Дискусия която се води и от нашата комисия, дискусия, която става дума за фин... която се застъпва именно за финансиране на младежката инициатива от наша страна и в държавите членки. 10 000, около 10 000 младежи са се възползвали от младежката инициатива до момента. Тоест, нещата сочат, че, нещ... че тази инициатива функционира. От друга страна, обаче, в държавите членки нещата не изглеждат толкова розово. Каква е оценката като цяло? Има един проект от 2015 година, един проект от комисията и съвета – Комисията по култура изляза със становище по този доклад. Основните въпроси тук са три, които Дерек Вон задава. Той е, по-лесно ще ми е да прочета тези три въпроса на английски. И така, през 2015 година докладът за Младежката инициатива очаква първите данни за оценка да се получат в края на 2015 година. Докъде е стигнал процеса? На второ място, каква е подкрепата за инициативата? И на трето място, как комисията ще осигури дългосрочно, дългосрочна заето за младите хора, които участват в програмата? Благодаря. Господин Новаков има думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Uh, Наистина, това е много важна тема за мен. През последната година работех по няколко доклада за свързани с младеща. И тази ми работа ми даде възможност за различна перспектива за финансирането от страна на Европейския съюз за тези младежки програми. През последните години виждаме липсващи ресурси отделени за младеща. Аз за съжаление, за съжаление мога да кажа в момента, че за момента даваме, може би, че имаме, може би, повече пари, отколкото а, идеи, е, в, с които да ги приложим. Имаме възможност за смесено финансиране от най-различни ресурси, които могат да се използват за младите хора. Въпросът не е толкова сложен. Става дума за младежката на безработица. Защо ни трябва толкова много финансови инструменти за една и съща цел? Нека ви дам един пример. Въпреки, че имаме толкова много средства от Европейския социален фонд, от Европейската гаранция за младеща, Еразъм и така нататък, въпреки това в същото време Еразъм за младите предприемачи има само 55 милиона за 2020, до 2020 година. Само толкова средства има. Не мога да си помисля, Не мога да се помисля колко средства са били отделени и за сходни инициативи. Ако мултипликаторният ефект би бил несравнимо по-голям, ако усилията бяха обединени, ако нещата се случваха в краткосрочна перспектива, по принципа на субсидиарност. Какво трябва да направим? Да накараме млади хора с таланти да станат предприемачи. Така ще създадем заедост. Трябва да опростим нещата. Да ги опростим така, както ги упростяваме в кохезионната политика. Един голям ресурс за финансиране е прости правила за прилагане. Прости за младите хора. Това е моето становище и аз се надявам на добри резултати от млад... и, и, инициативата за, млад... за младеща. В скандинавските страни нещата вървят добре, но във Франция нещата са почти нулеви. В същото време еразъм за младите предприемачи. Около 30% бяха 30% от хората, които участваха, са създали своя компания. Така че това е огромен процент. Нека помислим как да инвестираме повече в тази програма, ако искаме изобщо тази програма да се разшири и да обхване повече проекти. Благодаря. Госпожа Лабайова. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че водим тази дискусия и че ще изготвим проекто доклад. Аз съм пълноправен член на Комисията по заедостта, така че мога да разглеждам тази проблематика в различните аспекти. Приветствам факта, че има добри примери, най-добри практики, които са финансирани в рамките на тази политика. В петък аз бях в Лондон, бях в един център за заетост и беше много интересно да наблюдавам как става финансирането му, какво се прави. Там се прилага индивидуализиран подход към младите хора. Ставаше дума за един район на Лондон, който е в неравностойно положение. Така че виждах как се изразходват добре европейските средства. Можем да се възползваме от добрите практики в държавите членки, например обучение на работното място в Германия или Австрия. Винаги съм подчертавала, че трябва да има по-тясна връзка между образованието и заетостта. Ще се спра също и на въпроса за финансирането. Младите хора трябва да получат а, такива умения, които се търсят на пазара на труда. Днес а, има а, набиране на предложения по пилотен проект по призив на Европейския парламент. Радвам се, че има такива пилотни проекти, които са необходими. Имам три въпроса. Първо, за надежността на данните, подавани от държавите членки. Аз лично търсех информация за младежката гаранция, за младежката инициатива от държавите членки и не можах да намеря достатъчна информация. Как комисията може да гарантира наличието на пълна информация от държавите членки и то на надежна информация? Втория ми въпрос е за показателите и резултатите по тези политики. Все повече говорим за бюджет, базиран на резултатите, на изпълнението но показателите и резултатите в този случай са още по-сложни. Какви са реалните резултати? Един обучен млад човек, който е получил такива умения за цял живот, или млад човек, който е получил работно място за целия си живот, или за една, или две, или за три години. Тоест, как върви дискусията за резултатите и показателите в Европейската комисия? И последният ми въпрос – Считам, че младежката политика трябва да бъде съчетана и с други политики – заетостта, образованието, цифров единен пазар, пазар, политики в областта на здравеопазването и прочее. И какво прави Европейската комисия, за да гарантира синергията на всички тези политики? Благодаря ви. Аз също искам да взема отношение по този важен въпрос. Как можем да обясним ам, от комисията, че пазара, вътрешния пазар не работи изобщо в тази област? Това не действа за младежите, също и за по-възрастните. В мой избирателен район има а, не особено а, висок процент на младежка безработица, но има висок процент на младежи, които не завършват училище и трябва да се запитаме защо. Защо не работи единия пазар в тази област? В моя избирателен район, ако имате по-добра квалификация, това е от полза. Но трябва да видим какво може да се направи за хората незабавно и в по-дългосрочна перспектива, на лице ли са нужните структури, защото ако се пилее време, това означава пропуснати възможности. Давам думата сега на госпожа Аяла Сендер. Благодаря ви. Знам, че господин Воган води кампания. Надявам се всичко да върви добре, затова той не е тук днес в залата. В моята страна има много висока младежка безработица. Надяваме се, че тази инициатива ще бъде от полза използваме обучителната система на Германия като пример и също работим за съчетаването на обучението с намирането на работа. Трябва да направим така, че работодателите да поемат ангажимент да назначават млади хора. Това върви добре в Германия но в друг контекст се оказва по-сложно. Има много по-висока младежка безработица в държави като моята. Много хора напускат страната по тази причина. И се превърнахме в държава, от която тръгват много млади хора към други страни. Има е, също доста младежи, които са заминали за Германия, за да се възползват от възможностите за обучение е, там. Но системите на обучение между двете държави са много различни. Стратегията е полезна, но проблеми създава рамката, тъй като контекстът е различен. И искам да разбера по какъв начин тази стратегия ще допринесе за хармонизирането на стратегиите, например в областта на професионалното обучение. Това е нещо, на което се гледа много положително в моята страна, например. Също има и задължение за интегрирането на децата на беженците. Има много млади хора от средите на беженците, които трябва да получат внимание. Затова тази е, стратегия, положителните елементи трябва да допринесат за промяна в е, живота на хората, за да могат да бъдат интегрирани и тези млади хора. Благодаря ви. Господин Целер има думата. Благодаря. Защо не функционират нещата с вътрешния пазар? явно няма съответствие между търсене и предлагане. Ако търся инженери и имам прекалено много социолози и театроведи, то трудно е тогава да се получи съответствие в някои области. Ето, например, и в Германия. А, на мен ми трябват в IT а, областта не хора с висше образование, непременно със средно образование, хората се търсят повече. На следващо място, е, добре квалифицирани работници, механици, например – там, където нещата станат обаче е по-трудно, където хората трябва да стават рано или пък да работят докъсно или извънредно, хората не искат да работят. Е, държавата не може да създаде работни места. Това трябва да направи економиката, бизнесът. Там, където има напредък, където има ръст на производството, там, където има ръст 2 до 3% на години, там има и заетост. А, но това е за Германия. Това не въжи винаги за другите държави членки. Ето, например, в Берлин. преди 15 години имахме 15% на безработица сред младите хора но използвахме различни партньорства. Например, връзването между бизнеса и училището и то на, една, на един много ранен стадий. Училището не беше очаровано от тези предложения на бизнеса. Бизнесът също беше доста резервиран, но в крайна сметка се оказа продуктивно. А, и по-точно усилията бяха насочени към социално слабите семейства. Когато питахме хората, т.е. децата, какво искат да станат, момчетата казваха, искаме да станем бодигардове, а момичетата казваха, искам да получавам социална помощ от Харц 4. Тоест, виждате, че ни трябва сложни решения, общи решения, които не могат да се въведат за за една седмица от днес за утре. Всички трябва да обединят усилията си. Е, бюрата по безработица, е, социалните работници, училищата, родителите, е, бизнесът, бизнесът, който да предложи практики на младите хора. Освен това, младежките социални работници, те тук трябва да играят ключова роля. Сега, що се отнася до Европа, в Берлин до преди две години имаше много хора, млади хора от Испания. Те живееха два месеца в Берлин и си тръгваха, защото е, профилът, професионалният профил не беше, не беше признат. Т.е. тези хора трябваше да посещават специално допълнително професионално училище, за да може квалификацията им да бъде призната и освен това проблем беше езикът. Така че тези млади хора си тръгваха след два месеца. Виждате какви са проблемите. Не може да ги решим за месеци или за, даже за няколко години. Това, което казаха няколко колеги. Става дума да се учим едни от други. Трябва да обменяме добри практики. Ето, това, което успяхме да преодолеем ние успешно, може, може да послужи на, на други. Ето, всеки човек, който се включва в професионалното образование всеки млад човек трябва да получава някаква, някаква надница. Понякога в Германия тези надници никак не са за пренебрегване. Испанските ни партньори, испанския бизнес каза, е, откъде на къде ние ще го образоваме, ще го обучаваме, пък ще му плащаме на всичкото отгоре. С това искам да кажа, че важни са по-скоро структурите, не само заплащането. Така че е, проблемът Проблемите са различни. Различни са проблемите между Швеция и България, различни са между а, Испания и Германия, но така или иначе обменът на информация и на практики трябва да бъде по-щрен. Благодаря. От името на комисията, господин Касмарк. Не, това е името, което имам аз. Вие имате думата, моля. Да, oder, und, und die и, и господин Карато от другата генерална дирекция, независимо кой от вас двамата иска да започне, имате думата. Okay. Right. Uh, thank you very much. Благодаря, госпожо председател. От Генерална дирекция за съм ще се спре на някои от е, въпросите, които бяха повдигнати, що се отнася до финансирането най-вече. Позволете ми да започна казвайки какво очакваме да се случи в новия програмен период, що се отнася до младежката инициатива и Европейският социален фонд. И няколко думи как виждаме изпълнението. Ще отговори на някои от въпросите, които бяха поставени тук. Що се отнася до очакваните резултати, има доста интересни данни в доклада по член 16. Този доклад беше представен на Европейския парламент и той представя резултатите от преговорите по споразуменията за партньорство и оперативните програми и показва какво е състоянието по тези програми в различните държави членки по съответните цели. Имаме също отделна глава за младежката заетост и ще се спра на няколко конкретни данни. Очакваните резултати са, че 3,1 милиона незаети или неактивни участници се очаква да завършат различни дейности в рамките на младежката инициатива. 1,6 милиона незаети лица се очаква да получат предложения за работа, продължаване на обучението или стаж, след като са получили подкрепа в рамките на инициативата и 1,3 без, милиона безработни се очаква да получат квалификация и да получат работа след като приключи обучението им в рамките на инициативата. Тези данни показват, че се очаква да се постигна добри резултати по намирането на работа на лицата, които са премирали през различни дейности в рамките на инициативата. Предвидени са средства, както в рамките на младежката инициатива, така и в рамките на Европейският социален фонд. Над 2 милиона общо, които са насочени конкретно към младите хора. Това не е достатъчно. 11 милиарда евро се очаква да бъдат изразходвани за модернизирането на системите на пазара на труда. Младите хора ще бъдат едни от първите из ползватели на тези системи за пазара на труда. 26 милиана, милиарда евро ще се използват за реформа в образователната система. Тук отново говорим за млади хора. Те са основната целева група, към която е е насочена тази подкрепа. Това е резултат от първият анализ на споразуменията за партньорство и оперативните програми. Докъде сме стигнали с изпълнението? Когато говорим за младежката инициатива, забелязваме увеличаване на броя на намерените работи, работа, както и на изпълнението. Към края на декември 2015 година 3,3 милиарда евро от допустими разходи са отишли за различни операции. 34 000 операции вече са одобрени за подкрепа в рамките на инициативата. Тази подкрепа е насочена върху прилагането на индивидуализиран подход. Това е в същината на младежката инициатива. Инициативата се използва за предоставяне на ам, възможности за, за стаж, за чиракуване, за придобиване на трудов опит. Така че има а, добър старт. Няколко от държавите членки изразиха а, желание е, заявиха, че увеличаването на предварителното финансиране е допринесло в голяма степен за реализирането на операциите. Имаме повече данни сега, което ни дава и по-добра картина. От май месец очакваме годишните доклади за изпълнението. Те няма да бъдат не само за помощта, която се оказва в рамките на младежката инициатива, но и в рамките на Европейския социален фонд. Очакваме също и допълнителна информация през втората част на годината. Относно въпросите, които бяха поставени. Как знаем дали данните са надежни? Това е важен въпрос. Едно от нещата, което трябва да се направи от държавите членки, преди да представят искания за плащания, съответно да определят органите, които ще отговарят за това и трябва да бъдат създадени нужните системи за мониторинг. Националните аудиторски органи извършват одита и когато са на лице тези системи, тогава се избират отговарящите органи и може да се премине към финансирането и към наблюдението на изпълнението. Вие посочихте, че резултатите и показателите са в основата на новия програмен период. Ето защо са разработени общи изисквания за постигане на резултати общи показатели. Разбира се, ние не можем да проверяваме какво ще се случи с хората след 10-15 години, след като са получили подкрепа, но имаме показатели, които разглеждат какво е положението на съответните е, лица в края на операцията или 6 месеца, след като са получили подкрепа е, в е, рамките на Европейския социален фонд. Всички тези данни се предоставят в рамките на годишните отчети за изпълнението. Защо не работи вътрешния пазар? Друг въпрос, който беше повдигнат. Бих могъл тук да се спра на инициатива, която е много ценна. Моето първо работно място, това дава възможност на млади хора да придобият опит, работейки в друга държава членка. Така те набират първия си трудов опит. Благодаря ви много. Благодаря, госпожо председател. Аз бих искал да направя връзка между младежката стратегия, между тази стратегия, какво правим по отношение на образованието и на признаването на предобитите умения. Това е в допълнение на казаното от колегата ми от Генерална дирекция за Заетостта е една от 8-те гласи, глави, включени в стратегията на Европейския съюз за младеща. В тази стратегия ние се стремим да развием потенциала на младите хора в Европейския съюз, от друга страна да създадем среда, в която младите хора могат да постигнат успех. Това, което наблюдаваме през последните години, особено в докладите по изпълнението за периода 2013-2015 показват, че политиката за младежите сама по себе си не може да даде нужните резултати. Ние трябва да работим всички останали сфери на политиката на Съюза, в частност образованието, заетостта, както и социалните услуги, жилищното настаняване за млади хора – и само ако работим заедно във всички тези области, бихме могли да постигнем успех. Ние вече сме постигнали напредък в тази област. Ясно е, че на равнище Европейския съюз и на национално равнище е необходимо да се работи допълнително. Нека сега да се спра на въпроса за образованието и на уменията, свързани с заетостта. Както може би сте забелязали в доклада за а, младежката инициатива, има някои насърчаващи резултати. Над 20, 82% са постигнали а, напредък в а, средното обручение. Има също намаляване на броя на напускащите преждевременно училище. Има подобряване на резултатите от 33 на 37% за периода 2010 и 2014 година. Това, което трябва да направим, е уменията, които младите хора придобиват, да бъдат признавани. Тук сме постигнали напредък, що се отнася до формалното обучение, но все още трябва да работим в областта на професионалното обучение и на признаването на хоризонтални умения, които са придобити чрез неформално обучение, тъй като има най-разнообразни форми на обучение. Към момента ние фокусираме вниманието си най-вече върху формалното образование, а трябва да дадем шанс на онези, които не са имали успех в тази сфера, да могат да придобият умения чрез а, а, работа, чрез а, програмата Еразъм Плюс, където издаваме, създаваме възможности за а, обучение на млади хора по така наречената младежка пътека, но тези умения също трябва да се признават и на национално равнище – в момента има два проекта и две инициативи на национални правителства в Балтийските държави, както и някои други държави от Европейския съюз, които следват тази младежка пътека, създавайки национални системи, които са адаптирани към а, тази дейност. Това е което исках да кажа, госпожо председател, в допълнение към казаното от колегата от Генерална дирекция заетост. Благодаря. Важни допълнения бяха това. Господин Гайер в заключение има възможност за няколко думи. Не, не иска. Госпожа Лая Зендър също не иска думата. Добре, тогава на 15 март ще се занимаем с проекта Остановището. Крайният срок е 22 март. Благодаря ви. Имаме, е, стигнахме точка 7 разни въпроси, няма такива. Следващите заседания, следващото заседание ще е на 15 март тук в Брюксел. Свършихме малко по-рано днес. С това ви пожелавам приятна вечер. До следващия път. Закривам заседанието.